Bien, mes chers collègues, je vous invite à gagner votre place, s'il vous plaît. J'ouvre la séance de notre commission des budgets. Нека да започнем заседанието на комисията по бюджета. Първо, одобряване на дневния ред. Надявам се, че сте съгласни с него. След като дневния ред е прият, нека най-сърдечно да приветствам всички членове на нашата парламентарна комисия, както и, е, на, на, и да, както и нашите гости, тъй като днес ще се срещнем с а, е, а, е, втората група за работа по многогодишната финансова рамка. Нека да поздравя колегите от другите парламентарни комисии, които участват в нашето заседание, както и представителите на Генерална дирекция бюджети, транспорт, научно-развойна дейност от Европейската комисия, както и господин Жан-Пьер Бургиньо председател на Европейския съвет по научни изследвания. Това е първото заседание на нашата парламентарна комисия тази година, така че ви пожелавам най-сърдечно една успешна година и се надявам работата ви в тази парламентарна комисия да е повод на удовлетворение. и да си пожелаем да разполагаме с достатъчно средства за нещата, които искаме да направим. Тъй като ни беше припомнено, че 2015 година беше е, трудна и трябва сега да стискаме палци 2016 да не е още по-лоша, така че в контекста на, на тези думи а, ми се ще да ви пожелая на всички годината ви да е добра. Нека да поздравя и преводачите. А, без които нашите дискусии със сигурност биха загубили своята прецизност и нюансираност. И така, координаторите на парламентарната комисия се срещнаха и взеха решение да изготвят становище по доклада на Комисията по економически въпроси във връзка с добавената стойност и борбата срещу измамите с данъка, с избава, за, данък добавена стойност. Докладчика е, докладчици са колегите Дъпре и Левандовски ще изготвим становище и за доклада ТРАН за правилата на гражданската авиация и създаване на Европейска агенция за авиационна сигурност. Докладчика е колегата Гейер. Също така, във връзка с правило 54, по доклад на Реги за структурните реформи за периода 2017-2020 година и изменяне на съответните регламенти. Също ще искаме становище. Постоянният докладчик за финансовите инструменти, колегата Гария Сабал, ще отговаря по темата и ще си сътрудничи с групата на Обединената левица, които предлагат постоянен докладчик по многогодишната финансова рамка. Също във връзка с отношенията Европейски съюз-Турция от 8 до 11 февруари ще има посещение в Турция, в Париж и Берлин също ще има посещения на 7 делегати плюс вашия председател, заедно с заместник-председателя госпожа комисаря Георгиева. И ще говорим за създаване на група експерти и календар за работата. Изготвил съм писмо, което ще изпратя на Комисията за работата през 2016 година. Докладчикът е говорил за искането за интензивно сътрудничество от страна на Комитета на регионите. Друг важен въпрос е, е свързан с представителите към съвета а, извинете, към Европейския съд. Председателите на Комисията по бюджет и економически въпроси се договориха да се действа възможно най-бързо, за да се работи по регламента за Фонда за структурни инвестиции на 17 феврари след обед ще има среща на темата и ще бъде изпратена съответната покана. Годишният доклад ще бъде изготвен съвместно от доклада за основни, докладчика от основни, за основния регламент Хосе Мануел Фернандес във връзка с изслушвания за публичните инвестиции, за да може парламента да упражнява възможно най-пълноценно своето право на парламентарен контрол. Тази сутрин се срещнаха представители на, реги... на регионалната комисия, комисията по бюджета и економически въпроси и координаторите взеха решение да се асоциираме към доклада на Комисията по регионални въпроси възоснова на член и пети от правилника. Нашият колега, председателят на комисията по економически въпроси, смяташе, че и комисията по економически въпроси трябва да е отговорна, но след работата на координаторите заявих, че комисията по бюджета също може да бъде асоциирана по член 55, и тъй като обаче не постигнахме съгласие, не беше взето решение и се чака решението на председателя на председателски на решението на председателя на съвета на председателите на комисии на 3 и 10 декември 2015 година имахме заседания, представени са ви протоколите, имате ли коментари, нещо да искате да се оточни или измени, в такъв, ако не в такъв случай, нека да ги смятаме за одобрени. И така вече можем спокойно да се посветим на работата си за подготовката за преглед на многогодишната финансова рамка. Нека да приветствам Изабел Тома и Ян Обрих, двамата са докладчици по темата. Днес приветстваме и други представители на нашата комисия, кои, на други комисии, които се интересуват заради инструмента за свързане на Европа и Хоризонт 2020 година. Нека да говорим за дебата а, за преразглеждане. Той е, е, е в контекста на предвиденото още от а, а, началото на декември миналата година, въз основа на работен документ, изготвен от двамата с докладчици. И в контекста на подготвителната работа, Комисията по бюджета би искала да разгледа функционирането на новите инструменти, предвидени в връзка с многогодишната финансова рамка, както и приложението на приоритетните програми за постигане на целите на стратегията Европа до 2020 година. В този контекст са организирани групи за работа по теми. Е, от тук до март е, ще се събере информация за приложението от 2014 година до тук на всички инструменти и програми и възоснова на тази информация ще се направи оценка на ефективността на тези програми. Първата работна група е оценява гъвкавостта и се е, работи също така по плащанията. И групата се срещна на 10 декември 2015 година. Днес е, е второто втората среща, втората работна група във връзка с приложението на Хоризонт 2020 и механизма за свързване на Европа. Също така ще се говори и за продължителността на рамката и ще говорим също така за външната политика и накрая ще се преразгледа. Ще има последно заседание за преразглеждане във връзка с работата на Комисията по бюджета на нейното заседание на 16 и 17 март. Това ще е последната ни среща по темата. И така, нека да дам думата на специалния докладчик Изабел. Благодаря, господин председател. Както правилно казахте, заедно с господин Обрих, изготвихме работен документ и а, приоритетно анализираме а, работата по многогодишната финансова рамка и нейното приложение до тук. Не можахме да постигнем съгласие е, по а, оценката, която давахме за постигнатото по Хоризонт 2020 и инструмента за свързване на Европа и Смятаме, че е необходимо, за нас това е очевидно, да се разгледат тези две програми, които, опасявам се, са симптомни програми за лошото функциониране на европейския бюджет. Защо? Ами защото тези две програми показват голям различие между приоритетите, които бяха обявени в рамките на дебата по многогодишната финансова рамка и случилото се след тяхното въвеждане, след нейното начало. Защо? Ами, защото и двете програми бяха урязани. втория важен въпрос е, въпреки че всички са съгласни, че тези две програми представляват важен бюджет за инвестиции за Европейския съюз и знаем колко недостатъчни са инвестициите в Европейския съюз, а пък това са програми, които могат да доведат до отлични инвестиции, но се орязват. На трето място. Добавената стойност, един от критериите, който се разглежда – при вземането на решение в бюджетната област във връзка с добавената стойност на тези, проект, на тези проекти, а, тъй като това са интегрирани проекти и става дума за структурата, за между а, инфраструктурните връзки и за това това са теми, които трябва да се обсъждат, но въпреки това напоследък през 2014 година установихме, когато се наложи да се намерят бюджетни средства за фонда за структурни инвестиции, се оказа, че тези две програми бяха, за съжаление, програмите, които трябваше да дадат жертва, за да се финансира този фонд. И във връзка с бюджета за 2016 година опасявам се, че нашата позиция, позицията на парламента, беше интерпретирана превратно. Повечето членове на Европейския парламент по никакъв начин не искаха да поставят по въпрос основателността на Фонда за структурни инвестиции. Е, напротив, това обаче срещу което застанахме беше бюджетът на Хоризонт 2020 година и на инструмента за свързане на Европа да бъде орязан заради този инструмент за свързани инвестиции. За това предложихме альтернативни решения. И някои неща успяхме да постигнем, защото а, общия марш за поети ангажименти беше използван. за да може да се избегнат още по-големи орязвания на тези две програми. И във връзка с работните групи по преразглеждане на многогодишната финансова рамка, вече от комисията ни бяха съобщени доста обезпокоителни данни. Ще видим какво ще научим и днес за броя на научните проекти, които се оценяват като отлични или добри по качество, които са финансирани в рамките на тази програма. В връзка с дебата и гласуването от предходния мандат, когато се гласуваше по многогодишната финансова рамка 2014-2020 година, Европейския парламент беше малко шокиран, че се оказа, че се налага да се подготвя бюджета и да се гласува по този бюджет за един парламент, който ще бъде избран в последствие и който ще бъде оставен без способност да се произнесе по този дебат. Опасявам се, че ще имаме същия проблем и при работата през 2000 и 2018 година, когато ще започнем работата по следващата финансова рамка, тази за след 2020 година и вече ще има първоначални дебати по темата. Благодаря с това госпожа Тома зададе начален тон на дебата. Е, след това ще чуем и господин Обрихт. Имаме два часа. Ще е, структурираме работата си така. Първо да се види какво вече е постигнато по програмите Хоризонт 2020 инструмент за свързане на Европа и да видим какво ни очаква в рамките на многогодишната финансова рамка, какви биха били последиците за тези две програми. И след това ще говорим за това как в многогодишната финансова рамка се разпределят средствата. И така, нека да започнем от Хоризонт 2020 година. Давам думата на комисията, представлявана тук от господин Жак Мете. Monsieur le Président, euh, distingués membres du comité, merci. Господин председател, уважаеми дами и господа депутати, членове на комисията по бюджета, е, благодаря за вашето приветствие, благодаря и за пожеланията, господин председател. И аз искам да пожелая успех на всички членове на комисията по бюджета. Надявам се, че за всички това ще бъде една положителна година. Съвсем е, нарочно избирам тази дума. And then comes the first highlight. Одобрени, след това средният успех е 12,1%. годишната рамкова програма, пак 7 годишна, малко по-малка, 55 милиарда. Виждате основните данни в жълто. Рамкова програма 7 е много интересна, тъй като тя е много важна. Като продължителност хоризонта е само двугодишен. Тук се вижда брой публикации, научно погледнато, тази програма е много успешна. Що се отнася до националността в Европа, виждате колко проекта са финансирани от тази програма, вече на пазара излизат one is familiar to everybody. It's linked to the Ebola crisis. Е That we have been able through the framework program. Посредством рамковата програма успяхме да отговорим много бързо на тази кризисна ситуация. И някои нас души загубиха живота си. In, you know, in a state of emergency, we were able to. Така или иначе положението бе спешно и трябваше бързо да край на тази криза. Има още една инициатива за Над 200 милиона евро се отделиха по тази тема. Има много кризи, вие знаете сега за вируса Зика, който наистина създава огромна криза сега в Бразилия, много остра. В този случай вече се появяват в Европа освен комарите, пренасят тази болест. CO2 footprint of aviation. Нетният отпечатък на CO2 на авиацията ще намали, ще намали значително. Необходими се, разбира се, няколко години за да стане това, но знам, че можем да го направим. Третият пример е от ERC. Talented person, an ERC grantee, a young grantee. От Европейския САЩ.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 that's of course very, very... И а, това са много добри новини за предприятията със средна капитализация. Our success here because... Успешни сме в това отношение, защото имаме един голям бюджет за тези МСП и така или предприятия средна капитализация. Merci, monsieur pour... Euh, Благодаря, господин Мете, за а, вашите изключително прецизни а, думи, насърчаваща тази информация. Виждаме как действа е, е, Хоризонт 2020 година, кой, е, програма, която постига резултати въпреки орязаните си средства. Господин Жан-Пьер Бугинян, председател на Европейския съвет за научни изследвания. Господин председател, дами и господа депутати, дами и господа, благодаря, че ми давате възможност да говоря за, в началото на процеса важен за бъдещето на Европа. Много е важно Европа да е, вземе предвид всички предизвикателства в момента и във връзка с е, средносрочното преизглеждане на европейския бюджет. Е, знам, че ще се адаптират бюджетите към новите обстоятелства, за да можем да се придвижим по-нататък 21 век. Живеем в условията на четвъртата индустриална революция, нещо, което бе и основна тема на Световно економическия форум в Давос, така че е ясно, че трябва да се основаваме на науката на иновации. Всяко поколение трябва да подготви следващото и да му дава възможности да а, го надмине. И а, за това трябва да направим всичко възможно а, да създадем условия за това, включително и в седма рамкова програма и, и усилията за отлична научна дейност в Хоризонт 2020 година, защото трябва да вземем предвид всички плюсове на Европа и целия потенциал на Европа и той да се използва максимално, за да се справим с предизвикателствата и научните пробиви възможно най-скоро и най-често да бъдат прехвърлени в радикални иновации, които да могат да бъдат приложими. И така, в рамките на 5 години работим с подбрани учени в различни области на науката, нямаме определени тематични приоритети. Най-важното е качеството на научната работа, за да се гарантира възможно най-високото качество. И от 2007 нататък нашият Европейски съвет по научни изследвания вече е станал символ в научната общност. Важно е да се определи как да се използва бюджета и ние подбрахме да, следния вариант. Две трети да отиват за младите учени от, между 30 и 40 години. Някои са дори по-млади, вече са отлични учени. Имаме 4000 млади учени, е, освен това, спонсорираме 4000 докторанти и постдокторанти. 25% е, от тях са от страни извън Европа. да разглеждаме експост първите приключени договори в контекста на научните постижения, разбира се, се прави тази оценка. И ще говоря по темата малко по-късно в подробности. Ние като а, учени, които добре познават научната общност, Знаем колко е важна свободата на инициативата. Смятаме, че е важно да има възможно най-голямо улесняване за публикуване на научни данни, които са качествени. Близо 350 учени, работещи на най-високо равнище, comme scientifique en relation étroite avec leur communauté nous savons ce que sont les conditions dans lesquelles la science peut se développer au meilleur niveau. И така, 350 е, учени от най-високо равнище участват в нашите проекти, 2000 специалисти. Смятаме, че трябва да се е, вземе предвид и факта, че е, този тип научни изследвания на най-предните научни фронтове е, са твърде често съвсем несигурни. Никога не се знае какви ще са техните резултати. Но функционира е, агенцията на Европейски научен център функционира изключително професионално и работи по оценката на кандидатурите. Членовете на комисиите по подбора са учени от различни институции и типичният им ангажимент е един месец на две години по оценката на проектите. Успяваме да постигнем много добри резултати благодарение на пълния ангажимент на всички служители на агенцията. Близо 9 милиарда евро бяха разпределени на 600 лауреата. Много ниски са административните разходи, малко над 2%, управленческите са 1,35% и за, средно за 22 дена се а, прилагат кредитите. 100% се използва бюджета всяка година. Какви са резултатите, освен отличните научни постижения. Резултатите са доста впечатляващо. Множестви, множество лауреати на, на нашия на, център са получили награди. Пет а, Нобелови награди, пет медала Филдс, над 4000 публикации, в, в, в високо уважавани научни издания и е, много висока оценка от страна на неправителствени организации. Кои, много е, патенти бяха е, регистрирани и няколко стотин е, договора се предоставят всяка година от началото на работата на центъра. 20% от тези договори са постигнали научни пробиви, пробиви нещо, което е отлично, а пък 51% са постигнали голям напредък в съответната област. Освен количествените постижения, фактът, че се предоставят такива средства, се отразил значително на света, който ни заобикаля. Работи се по, разслед... по изследвания, възможно най-близки до пазара и до потребностите на обществото. Работи се с различни партньори, като европейската мрежа на така наречените бизнес ангели, т.е. за инвеститорите в най-нови научни открития. Това въжи и за дигитализацията. Ние, разбира се, не сме идеалисти. Ясно е, че за да се напредне в научната област, трябва да се остави свобода на научните изследователи. По-настоящем Европа се сблъсква с, възмо... с големи предизвикателства и трябва да правим възможно най-добрите избори, за да вървим напред. Така работят учените в Европа. За тях Европа вече е действителност и тя им носи ползи. За да напреднем не е достатъчно просто да слагаме чавки в някакви котики. Трябва да се гледа напред с поглед обърнат към действителните потребности на бъдещето и е, трябва да търсим научни изследвания за по-добро бъдеще и целия бюджета. Европа се разглежда като стария континент. През 2007 година създадохме центъра, който показа, че този стар континент може да работи много новаторски, за да се създават нови пространства за действие. Европейската добавена стойност на центъра е очевидна ве, е, не се оставя каквото и да било пространство за клиентелизъм в науката. Вече нашия център се смята за е, най-добър партньор за е, трети страни, които искат научно сътрудничество с Европа като е, Съединените щати, Китай и други. Подобрява се финансирането в Европа и то благодарение на центъра. Прави се всичко възможно за приключване на проектите по предходната финансова рамка, които, която приключи през 2013 година и са въведени определени условия за новите кандидатури, е, някои учени смятат, че те са твърде строги като условия, но ние смятаме, че така ще се работи по-ефикасно и по-ефективно. Е, целим се към научни изследвания от най-високо равнище. Е, близо хиляда проекта от възможно най-високо научно равнище бяха подбрани и се финансират от, с 1 милиард и 800 милиона евро. До тук центърът е финансирал 1% от всички научни изследователи, работещи в Европа. Може да се увеличи броя на лауреати на нашите стипендии и за това е необходимо да се насърчат комисиите по подбора на проектите да поемат и да приемат и проекти с по-големи рискове. Много е важно да се вземе предвид четвъртата индустриална революция и това, което тя изисква от Европа. Всички учени са убедени, че постигането на синергизъм в контекста на финансирането от центъра е най-добрият начин да се работи и се предполагат 400 милиона евро за програми, които включват такъв тип синергизъм. Първите изследователни програми на европейско равнище, насочени към отделни е, учени, започнаха през 2007 година и, както каза комисаря Карлос Моерас, Европейския център за научни изследвания е най-доброто нещо, което Европейската комисия е направила за науката. Нашите усилия са вече признати и смятам, че ще можем да направим още повече благодарение на вашата подкрепа. Благодаря. Благодаря, господин председател, за тази пледуария. А сега давам думата на нашите докладчици, след което ще преминем към въпроси и отговори, които трябва да се ограничат до общо 25 минути. Господин Мете говори от името на комисията. Има и други представители на дирекцията, които могат да добавят своите впечатления. Ако те искат да направят това, ще им дам думата господин Опри. Госпож... Госпожа Тома, имате ли въпроси? Два кратки въпроса. Нека да а, уточним. Искам просто да съм сигурна, че правилно съм разбрала. Към комисията. Комисията твърди, че е доволна от връзките между Европейската програма за структурни инвестиции и Хоризонт 2020 година. Има ли начин да се оцени обаче по какъв начин програмите са били засегнати от орязания поради програмата за структурни инвестиции бюджет? И още нещо. При съфинансирането е, щяха ли да са а, нали, е, достатъчни на наличните средства. Освен това, тези съкрещения на бюджета могат ли да се отразят и на предвидения така наречен фронтлоудинг, изтеглянето на бюджетите в началото на периода. Тъй като се предвиждаше тези а, ограничения в бюджета да а, отпаднат от, до 2017 година нататък. Господин Олбрихт, имам един кратък въпрос. Може би нещо не съм разбрал, но когато сравним първите години след 2013 година. Какви са, каква е динамиката, какъв е напредъкът, когато а, говорим за, началото, за началата на двата периода? Какви, каква е разликата, каква е приликата? Имаме ли подходяща, имаше, имаме ли сходна динамика или имаме разлики в динамиките на двата периода? Господин Мете, отговорете на докладчите, моля, и след това ще дам думата на останалите колеги, които искат да зададат въпроси. Oui, merci. Pour répondre à Madame Thomas, sur le simple plan arithmétique, euh, c'est un fait. Отговор на госпожата Тома. Е, да, що се отнесе до цифрите, е, е, малко по-малко 2,2 милиарда евро бяха взети от Хоризонт 2020 година. Това е факт подчертах, че въпреки това между двата инструмента има определени възможности за съвместяване, за постигане на синергизъм. И има един раздел финансови инструменти в Хоризонт 2020 година и именно в този раздел синергизмът е най-висок по съвсем естествени причини. И въпреки това, да, имаме с 2 милиарда и 200 милиона по-малко средства, които да могат да бъдат предоставени и за грантове. Също времено, вместо грантове, може да се използват финансови инструменти. Тоест, просто парадигмата е по-различна. Първите резултати на EFC, от а, който се финансират в крайна сметка и чисто научни изследвания, показват, че а, нивото на инвестиции в научни изследвания е а, разумно и като цяло нещата тръгват добре. Нещо, което каза и комисарят. А, и вече очакваме да видим как ще се развият нататък. Насърчаваме всички участници да използват максимално FC в полза на научните изследвания. Това са отговорите, възможно най-прагматични, възможно най-дипломатични, Също времено е ясно, парадигмата на грантовете почва да се променя. Но, от друга страна, се работи в сътрудничество и в мрежи, и двата инструмента не могат да бъдат противопоставени един на друг. Хоризонт 2020 година а, тече едва от няколко години и то сме се сблъсквали с кризи през тези години. Факт е, че Хоризонт 2020 има друга структура, неговия дизайн е по-друга, е по-друг. Вписва се една социална, един социален аспект, така че динамиката е по-различна и успешна. Имаме тук включена, включени климатичните промени, промишленост 4.0, индустриалната революция. Е, напрежението, за което говорех, се изостря и това се вижда в успеваемостта, т.е. нейното намаляване. Какво имам предвид? Имаме по-голям финансов пакет 17,7 милиарда вместо 70,7 милиарда вместо 55, но имаме намаляване на успеваемостта. Какво означава това? Имаме повече хора, които искат да участват в нашите програми. Програмите стават все по-привлекателни, но имаме и намаляване на бюджетите на национално ниво. И поради тази причина повече хора се ориентират към Брюксел. Но около 12-12,5% е нашата успеваемост. И това, откъдето и да го погледнем, по каквито и стандарти да го а, погледнем, това е много ниска успеваемост. В някои от нашите програми имаме успеваемост по-малко от 3%. И това са отворените технологични програми. Така че това е нещо опасно. Когато нещата станат лотария, т.е. изборната програма стане лотария, това е вече опасно и трябва да намерим решение за преодоляване на едни основни трудности, с които се сблъскваме. Благодаря. Благодаря. Давам думата на колегите, които искат да ви зададат допълнителни въпроси. 15 минути, шестима желащи, господин Рюбих. Презентация. Господин Рюбек, благодаря за презентацията. Виждаме, че наистина се е получила огромна динамика. Интересуват ме международните събития, международната динамика. Как се отразяват програмите извън Европейския съюз и какви са вашите акценти за бъдеще? Merci. Madame Audi. Госпожа Оди. Да, благодаря. Искам да ви поздравя за това, че се ориентирате и към бъдещето на Европа след 2020 година. Говори много интензивно за това, че Европа се приема като стария континент, но Европа има и бъдеще, например промишленост 4.0. Тук обаче имаме нужда от една дългосрочна стабилна рамка за инвестиции. В този контекст ме интересува отговора на следния въпрос. Как изглеждат многогодишната финансова рамка и нейното преосмислене? Как виждате проблема за освояването на средствата. Имаме много успешни проекти, проекти, които отговарят на критериите, но които не успяват да освоят достатъчно средствата. Това го имаме в многогодишната финансова рамка, в Хоризонт 2020 и в е, механизма за свързване на Европа. Ние искаме да подобрим тези показатели. Господин Монка. Дякую. Господин Манк. Благодаря. Господин Манк. Благодаря, господин председател. Благодаря и за чудесната презентация. През септември комисар Катайнен ни представи проекта за EFSI. Той спомена един проект във Франция – който има за цел за подобряване на електри... електрическата ефективност на частни сгради. Финансирането беше едно към едно, едно към едно в смисъл от частния сектор и от европейските фондове. Когато аз бях... Аз отговарях за управлението на моя регион, аз нямах нужда от план Юнкер за инвестиции в региона. Няма нужда от някакъв план за рисков капитал. И така Катайнен попита защо инвеститорите имат нужда от пари от комисията и инвеститорите казаха, че те имат нужда наистина от тези пари, но според мен комисията трябва да помисли дали това са наистина е, дали тези инвестиции са наистина необходими и дали има нужда да се подпомага рисковия капитал. Тук се намираме на мястото на връзка между научните изследвания и финансирането. Господин Фернандес. Мерси, monsieur президент. président. Je constate que a presque le même effet multiplicateur господин Фернандеш. А, интересуваме дали тук има същите мултипликатори, както и при плана Юнкер. А, имам предвид Хоризонт 2020, защото Европейският парламент трябва да получи за тези програми парите, които им бяха взет, взети. Това са 2,2 милиарда евро защото чрез този лост осъществихме мултипликаторния ефект. Ние се стремим към синергии, но трябва да е ясно, че става дума за съдопълняемост. Фондовете трябва да са взаимно допълващи се това, което може да постигне EFSI, Хоризонт 2020 не може да постигне. В противен случай EFSI няма добавена стойност. Същината на плана Юнкер се съсредоточава върху върх, именно върху тази допълняемост. Ако някой каже, добре, няма нужда от тези 2,2 милиарда, защото EFSI разполага с тях и тогава заключението би било добре, но тогава не се спазва регламента, защото регламента говори именно за тази допълняемост. И интересуваме дали вие подкрепяте тази концепция. Концепцията, която а, наведе парламента на мисълта да се преработи, че трябва да се преработи ЕФСИ, че трябва да има допълняемост и че трябва парите, които са взети от съответния бюджетен ред, да се върнат. Освен това, интересуваме каква е сумата, за която говорим. Ние смятаме, че е, цялата сума трябва да се върне, сумата, която бе взета за гаранции. Благодаря. Благодаря. Аз имам един коментар и може би един въпрос към първия експерт. Най-напред, към слайда който описваше отделните случаи, а именно за проблема с еболата. Е, беше впечатляващо да видя бюджета на Европейския съюз, определен за борбата срещу еболата. Но въпросът е, когато се появи еболата, единствените Единственото, което се появи в, медията, в медиите, беше дейността на щатите и изследванията в тази област на щатите. Много хора не знаят, че Европа се е занимавала с този въпрос изобщо. Така че хубаво е да се, популяризира, под, да се популяризират подобни научни дейности. Ние, ние всички искаме резултати. Това е чудесно, но трябва, когато постигнем тези резултати, да ги популяризираме. Сега, за въпроса ми. Той опира до синергиите. Ето, например, когато се използва ЕФСИ за развитие и иновации. Какъв е пример за един проект, от, в който се вливат е, средства от Хоризонт 2020 и ЕФСИ? Видяхме до момента само един такъв пример, за който говоря. Защо? Надявам се в бъдеще да има повече такива примери. Благодаря, господин Донано. Благодаря, господин председател. Аз изслушах е, тези презентации и ме интересува каква е идеята на комисията, използвайки тези средства, би трябвало, според мен, да се да влеят повече средства в Хоризонт 2020, защото цялото общество се променя и науката опосредства тези промени. Ако Европа не иска да се забави, не иска да коцука зад е, водещите сили, то имаме нужда от повече средства за Хоризонт 2020. Аз не смятам, че FC е, изпълнява същата функция като Хоризонт 2020. Господин Фернандеш говори за мултипликатор 11. Аз обаче не смятам, че FC е в състояние да постигне това. Съветът и комисията трябва да осъзнаят следното. Има приоритет за Европа и това е именно изследванията и науката. Благодаря. Аз имам един общ въпрос. Знаем, че в Париж КОП 20 2001 беше една успешна конференция. И знаем също така, че трябва да положим много усилия Европа да спази своите обещания. За тази цел обаче ни трябват и съответните финанси. И тук мисля за намаляването на въглеродните емисии. Искам да попитам дали в рамките на Хоризонт 2020 ще постигнем това, което, за което говорим в момента. И също така, по отношение на успеха на Хоризонт 2020, това, което каза господин Фернандеш, и по отношение на схващането на комисията да постигне Същото с EFSI, което, се, което е заложено в Хоризонт 2020, моят въпрос е как смятате да подсигурите постигането на целите, заложени от Хоризонт 2020? Освен това, плащанията. Няма ли опасност да се натрупа забавяне на плащанията, както при 2014 година? Освен това имаме някои конкретни въпроси. Първият ни въпрос – Имаме бюджетна информация, но тя не е достатъчно подробна, за да разберем до каква степен програмите, например програмите за обществени промени, са, се, са разпределени по научни изследвания – е, кои научни изследвания се провеждат от публичния сектор и кои от частния сектор. Би било хубаво тук да имаме повече информации кой финансира тези изследвания. По същия начин е, всичко това се отнася и за други области. Извинявайте, трябва да се поправя, казва ораторът. Е, имаше намаление в бюджета. Това е така. Освен това, програмата за съвместни технологии, тази инициатива не беше засегната, но имаше нам... съкръщение за университетите. Не смятам, че това е най-доброто, което може да се направи, за да има базови проучвания. А базовите, основните изследвания са много важни. Според мен тук се ощетяват именно тези основни изследвания, фундаменталните изследвания – и на последно място, има прогнози за въздействието върху малките и средни предприятия. Имаме напредък тук, имаме положителни резултати и това е чудесно, но има и повод за загриженост, защото има програми за подкрепа за промените в обществата. Моят въпрос е какъв е процента за участие и подкрепа на тези програми. Следващият колега. Благодаря за подробните презентации. Аз имам няколко въпроса. Най-напред. Когато говорим за успеваемост, какво е всъщност успеха? Кой задава критериите за успеха и как се измерва този успех? Видяхме впечатляващи цифри, хиляди проекти. Ни казахте, че се подкрепят, но колко хора в комисията обработват тези хиляди проекти, как ги следят и как ги оценяват, по какви критерии става това. вие имате явно великолепен персонал, който е в състояние да оценява интердисциплинарни проекти. Затова за мен е интересно да разбера как се случва всичко това, как наистина се измерват устойчиви стойности. Прави ли се разлика между, а, между нелоялна конкуренция, между проектите, които са одобрени и проектите, които не са одобрени? Какъв е въпросът за не, нелоялната конкуренция и тя оценява ли се, защото някои все пак получават грантове, други не? Благодаря. А сега нашите експерти имат думата. Ако обичате, господин Бургиньо, започнете вие. Ако обичате, бъдете кратък. Микрофон, ако обичате. Аз ще отговоря най-напред на господин Рубих. Най-напред за международното измерение. Това, което е странно, нещата се развиха много бързо. Най-добрите агенции за подкрепа на изследванията и науката в различни страни бяха готови да си сътрудничат с нашия институт. Най-напред е, имахме интерес от Штатите, след това от Япония, е, от Китай също се заинтересуваха. Така че това, което виждате, всички големи страни се заинтересуваха от нашата дейност, от, нашата, от възможностите да си сътрудничат с нашите учени, да обменим практики. И тази година се надявам да разширим сътрудничеството си включително с Индия, Китай, Австралия. Бразилия също изяви интерес – така че може би след една година всичко, всичките тези сътрудничества ще са на лице и всички големи страни ще имат такова сътрудничество с нашия институт. Искам да отговоря на въпроса на господин Рюбих. Сега, за, в началните години, в първоначалните години не можахме да подкрепим а, учени от БРИКС страните. Но виждаме, че положението се променя, тези страни се връщат към нашето сътрудничество, но трябва да следим как се развиват неща, нещата. Госпожа Муди, за предприятията със средна капитализация. Много е сложен въпроса, въпросът. Аз ще се опитам да бъда кратък обаче. В Хоризонт 2020 ние приемаме по-скоро, се приемат по-скоро проекти, които са по-иновативни. -ино, и виждаме процента на участието на бизнеса да се увеличава, което е нещо много хубаво. Това беше и препоръка на експертите. Имаме пилотни проекти и това е също много хубаво за бизнеса. Единственият недостатък е, че те струват много пари но се вижда как се развиват и публично-частните партньорства. Аз ще се спра на този въпрос след малко, което е също много хубаво. На господин Манка. Аз имам списък на проектите, които са подкрепени до момента. И ето, например, виждам един фин, фински проект, 75 милиона евро е бил бюджетът, а цялата инвестиция е 1,2 милиарда. 850 хиляди са очакваните е, работни места, които се очакват да бъдат отворени след приключването на проекта. Така че виждате early to say. I have other examples in front of me. Извинявайте, 8500 работни места. А така че виждате, наистина има добавена стойност, но в крайна сметка времето ще покаже дали се движим в правилната посока. Ние смятаме, че да. Господин Фернандеш. Аз разбирам вашият, вашия аргумент за допълняемостта и това е всъщност духа на инструмента EFSI. Той трябва да допълва Хоризонт 2020. Това е така. А също така и програмите под е, механизма за обвързване на Европа, за свързване на Европа. Но тук има един политически аспект, е, а именно въпроса за бюджета. Не знаем дали тук е мястото да говорим за тези аспекти, за това ще премина към следващия въпрос. Въпроса за еболата. Имаше 250 милиона евро за подкрепа на подобни проекти, свързани с е, изработване на вакцина за еболата. Е, инвестициите бяха добри наистина, но наистина комуникацията куцаше. и тук американците са много по-добре. Така че това беше един успех, който трябваше да бъде популяризиран наистина. Сега FC и Хоризонт 2020. Малко рано е да се прави оценка и краен анализ, кое е по-доброто. Ние виждаме едно добро начало, но очакваме много повече. Господин Динено. Има различни възможности за подкрепа на изследванията и иновациите. Хоризонт 2020 дава финансови, задава финансовите инструменти и средства за подкрепа и ЕФСИ се опитва да, да използва тези финансови инструменти, но предлага и други инструменти, например данъчни кредити за е, научни дейности. Това е страшно важно. Трябва да намерим добрия микс на тези, между тези инструменти, за да имаме едно дългосроч, един дългосрочен успех. Е, успех, извинявайте. Господин Марикали, вие зададохте много въпроси засегнахте КОП-21. Наистина, това е голямо предизвикателство за обществото, дори и в тесен смисъл на думата. Имаме при Хоризонт 2020 определена гъвкавост, но си имаме също така и работната програма и не я използваме, когато е, подкрепяме проекти и обявяваме търговете за обществени поръчки предстои да се изработят дейности, които вървят точно в посоката, която ви описахте, а именно подкрепа на енергийната ефективност и прилагане на целите на КОП-21. Освен това, постигаме повечето цели, свързани с Хоризонт 2020. Това го споменах в въведението си. Имаше малко неясноти по отношение на цифрите. Трябваше да сме доста рестриктивни в началото, но нещата доста се подобриха сега. Ние ускорихме темпото и нашите предложения се подкрепят от парламента, за което сме страшно благодарни. Вие зададохте въпрос. Още един въпрос – за общите технологични инструменти и за публично-частните партньорства. Това не беше много разпространено тогава. Мисля, че имахте предвид по-скоро общите изследвания, например във въздухоплаването или в медицинския сектор, медицински иновации, фундаменталните изследвания именно в подобни сектори. Мисля, че тези изследвания имат бъдеще. И имаме определено ниво грешки, това е така, но тези проекти, смятам, трябва да се популяризират и подкрепят. Ние сме много внимателни и много внимателно следим сътрудничеството ни в тази област да е обезпечено. Но всичко зависи от съответната област. Например, в е, ИКТ областта има много публично-частни партньорства, инвестира се много в промишлеността, докато в други области не. Вие сте прави и зададохте въпроса за е, участието на университетите и на бизнеса. Смятам, че бизнесът създава работни места. Това е така. Тя лансира нови идеи на бизнесът и инвестира нови идеи на пазара, но е, фундаменталните изследвания не бива да бъдат загърбвани, защото там именно се случва креативността. За тази цел имаме бюджетните средства от Хоризонт 2020, благодарение на Европейския парламент. Е, имаме ангажимент в този смисъл към малките и средни предприятия. Имаме програми за иновации, насочени към малките и средни предприятия и статистиката тук изглежда доста добре. Господин Келмер, успеваемостта. Това е приносът на участниците или който е измерван и освен това броя на проектите, които се подкрепят, които са одобрени. А, сега за оценката. Използваме независими експерти. Хиляди от тях идват към, в Брюксел, за да оценят проектите. Това са великолепни, великолепно квалифицирани хора, на които може да се разчитат. Те знаят е, с какви средства разполагаме и в зависимост от това подреждат проектите. След което на тази база ние взимаме решение кои проекти да бъдат подкрепени. И това го показах в моята презентация. Има много проекти, които биха могли да бъдат подкрепени които са висококачествени проекти, но тъй като нямаме достатъчно финансови средства, не може да подкрепим всички проекти. Само една трета от <clears throat> първоначално одобрените проекти можеха да бъдат финансирани. Хоризон 2020. Много благодаря. Така изчерпахме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 energy internal market. За завършване на единния пазар. Що се отнася до далекосъобщенията, има голямо намаляване на бюджета, тъй като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 Благодаря много. Сега преминаваме към въпросите и отговорите. Имаме 10 минути, господин Албрихт. You can just clarify. Fund coming from the national envelopes. I think that.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 Merci pour ces précisions. Y a-t-il d'autres questions Je n'en vois pas. Благодаря много. Има ли други въпроси? Не виждам други въпроси. В такъв случай приключваме е, работата по тази тема и преминаваме към другата тема, именно продължителността на многогодишната финансова рамка и за уводни думи в тази дискусия давам думата на господин Стефан Лернер, Ленер, Euh, merci le Président, uh, honorable rapporteurs, members. Um... Благодаря, господин председател. Уважаеми докладчици, уважаеми дами и господа депутати, продължителността на многогодишната финансова рамка е тема, която ще бъде обсъждана съвсем скоро. Има за цел да вземе предвид за е, многогодишната финансова рамка от 2020 година на там. Тоест е, целта е да се направи връзка между сегашната рамка и следващите рамки. Това е едно от основните решения в управлението, които трябва да се вземат. И по отношение на които Европейския парламент има много важна роля, тъй като трябва да се постигне съгласие между съвета и парламента за продължителността на тази рамка. В договорите се предвижда само продължителността да е минимум 5 години. А, всичко над 5 години се договаря между парламента и съвета. До тук сме имали една рамка, 5 години, всички останали рамки след нея са били 7 годишни. Както вече казах, по-настоящем регламента за многогодишната финансова рамка казва парламента, съвета и сами комисията се договарят съвместно да разгледат възможно най-подходяща продължителност за многогодишна финансова рамка, преди комисията да направи своите предложения. така комисията ще проведе такива преговори в контекста на преразглеждането и се надяваме, че парламент и съвета могат да се договорят по темата, преди комисията да направи следващото предложение в края на следващата година. И така дискусията ще бъде важна. Нека да ви припомня, че когато говорим за продължителността на многогодишната финансова рамка, в действителност има множество правни актове, които са засегнати от тази тема. Не само регламента за многогодишната финансова рамка и междуинституционното споразумение, а и решения свързани с собствените приходоисточници, т.е. уточняването кои да са собствените приходоисточници как да се а, работи при връщането на средствата. Това е част от пакета, който се договаря. Трябва да се ратифицира собствените източници от националните парламенти, нещо, което отнема близо две години и след това близо 50-70 оперативни програми, по които трябва да се вземе решение. Това са все правни актове, които биват засегнати от продължителността. Разбира се, може да има различни продължителности на различните многогодишни финансови рамки. няма задължителност. Но продължителността е част от общ пакет, по който се преговаря. И за това е трудно да има различна продължителност. При предходните преговори Комисията и парламента разгледаха три модела. 7 годишен период с преразглеждане след 5 години, т.е. 5 плюс 2 на практика, след това 5 годишен период и още една идея, дошла през 2010 година, един период, който да е 5 плюс 5 за многогодишна финансова рамка. 10, период с, 10 годишен период с много сериозен средносрочен преглед. В края на обсъждането през юни 2011 година Европейския парламент стигна до заключението, че за следващата многогодишна финансова рамка за пореден път трябва да се работи в рамките на 7 годишен период и се взема предвид, че това е предпочитаното преходно решение. Отново подчертавам преходно. Плюсовете и минусите, те са известни. При 7 годишния модел има повече предвидимост, нещо, което е особено важно за инвестициите в инфраструктурата. Има повече време за програмиране и приложение – както и за създаване на структурите за приложение, нещо, което е особено важно за програмите за споделено управление. И има повече време за оценка и преразглеждане на следващото поколение програми. Защото отнема известно време да се подготови, подготви следващата финансова рамка. Отрицателните страни има по-малка възможност за реагиране на промени средата, тъй като в крайна сметка 7 години е сравнително дълъг период. И също така няма съвпадане с мандатите на парламента и комисията. Петгодишният модел предлага такава възможност за съвпадение с ритъма на парламента и комисията. Тоест в един и същи момент в мандата на всеки парламент и всяка комисия се стига до процедура за подготовка и договаряне на следваща многогодишна финансова рамка. Тоест има стабилизиране. Освен това, може да се предполага, че при една по-краткосрочна рамка ще има повече възможност за реагиране на промените. А от друга страна, отрицателните страни е, че, са, че такава рамка е по-малко предвидима и че преговорите, които винаги са трудни, се провеждат по-често. Няма как това да стане толкова скоро, тъй като срокът е толкова кратък. След това моделът 5 през 5 се опитва да комбинира силните страни на 5 годишни и 7-годишния модел. Тоест, от една страна има съвпадение с парламентарния мандат и мандата на комисията, също време има по-дълга предвидимост и понеже е, това е по-дълъг период, има време за приложение и за оценка на напредъка преди да се вземат следващите решения. От друга страна обаче, полезността на подобен модел би зависела от е, достоверността е, на преразглеждането в средата. Иначе, ако преразглеждането не може да нанесе особено големи промени, реално това се превръща в чисто 10 годишна рамка. Поне теоретично договора предвижда възможност Европейския съвет да вземе решение по многогодишната финансова рамка с квалифицирано мнозинство, член 312 алинея 2 от договора, и ако съветът може да бъде убеден да допусне вземане на решение с квалифицирано мнозинство, при този преглед в средносрочния преглед на рамката, тогава може да има по-голяма вероятност за повече, по-силно преразглеждане, но това е само чисто теоретична възможност, разбира се. И така, разгледайте тези възможности, при които се разглежда мандата на Европейския парламент от 2009 година насам и мандата на комисията във връзка с многогодишната финансова рамка 2007-2013 година, която току-що приключи, и тази 2014-2020 година, на която се намираме в средата. Долу виждате евентуални срокове за финансова рамка, която да започне през 2021 година и да е 5 годишна. А като разглеждаме тези срокове, се вижда следното. Първо, не трябва да подценявате колко време отнема да се подготви предложението на комисията. това отнема една-две години. Освен това, сигурно си давате сметка колко време отнема и да се договаря една такава рамка близо две години. И така по някой път, докато се вземе решение, от началото на, на процеса до началото на следващата финансова рамка а, са 4-5 години. Виждате отдало времето за вземане на решение за следващата рамка. Ако комисията започне сега, в средата на 2016 година, да прави своя, да подготвя Предложението ще има една година и половина, след това три години преговори, преди началото на следващата многогодишна финансова рамка. Това е защото парламентът настоя комисията да направи своето предложение в края на 2017 година. Тук се вижда, както подчерта и госпожа Тома, че пред Европейския парламент ще бъде зада... поставен сложен въпрос. Именно до каква степен този парламент е, ще води преговорите какво ще стане през 2019 година с промяната в парламента и е комисията, е, когато преговорите ще трябва да бъдат приключени от следващия парламент. Освен ако не сте съгласни с съвета да приключат тези преговори по време на вашия мандат. Така че виждате какъв е възможният график и какви са предизвикателства. След това да погледнем малко по-напред в бъдещето. Да видим няколко петгодишни рамки. Тук става ясно, че и след края на многогодишната рамка приложението не е приключило. Особено, що се отнася до програмите по сближаване, има 3 години след приключването на работата на финансовата рамка, когато се разходват най-голямата част от средствата, след което отнема още повече време за експост оценка на резултатите постигнати на място, особено що се отнася до кохезионните програми. Така че какъвто и период да се избере, ще работят няколко комисии, няколко парламента по всяка една финансова рамка. От подготовката и преговорите до приложението до приключването и оценката на резултатите. И така въпросът е как е най-добре да се подреди график. И така, в заключение. Продължителността на рамката има много големи последици за институционалната отговорност, за бюджетната отговорност, както и за приложението на програмите. И както казах, решението трябва да бъде взето от институциите преди комисията направи своето предложение в края на следващата година. Благодаря, господин председател. Благодаря, господин Ленер. Кой от докладчиците иска да зададе въпрос на господин Лернер по темата? Признавам, че след обяснението на господин Ленер, ми е още по-трудно да намеря правилното решение, защото а, стана ясно, че колкото по-дълга е финансовата рамка, толкова по-дълги са преговорите. От друга страна, колкото повече са възможностите за преразглеждане на многогодишната финансова рамка, на средата на периода, толкова по-кратки ще са преговорите в началото. Т.е. колкото повече има гъвкост, толкова по-бързо действаме. Това е моята, моето заключение тук. И мисля, че може би трябва да се придвижим точно в тази посока. Що се нася до синхронизирането с парламентарните мандати, вие също повдигнахте важен въпрос, а именно синхронизирането на изборите не съвпада съвсем с а, това на а, комисията, така че още повече са зададените въпроси, отколкото имах началото. Господин Обрихт, съвсем накратко. Останах с впечатлението, че каквото и да направим, нямаме полезен ход. Това ми се струва след вашето изказване. В такъв случай дайте да видим нещата реалистично. Как стоят нещата в действителност? В периода от 14 до 20 година вече всичко закъснява. Ако всичко закъснява в един период за 5 години, тогава положението ще е катастрофално, докато ако периодът е 4, 7 годишен, дори да има забавения, пак може някакси да се навакса и да се избегне катастрофата. Ако периодът е 5 годишен, просто ще е много по-трудно да се действа. И така готови ли сме всичко, което правим за 7 годишния период, да го направим за 5 годишния? Ако не можем да го правим поради различни политически условия и обстоятелства, 5 годишен период ще е много опасен. Ясно ни показахте къде са проблемите. Не искаме да закъсняваме, но просто въпросът е много по-сложен от това. Господин Ленер имате думата за отговор, ако искате да коментирате. Много е, съжалявам, ако с презентацията си съм е, ви объркал. Просто имах за цел да очертая различните елементи, които трябва да се вземат предвид. Във връзка с направените коментари, бих казал следното. Какъвто избор да направите, има много елементи, които освен самият срок, трябва да се оптимизират. Ако изберете по-кратък срок, ще трябва да намерите начин, заедно с съвета, да направите така, че преговорите да са много по-кратки. И това ще засегне не само рамката, но и решението за собствените приходоисточници, както и програмите за съвместно законодателство по 50 до 70 оперативни програми. Другите аспекти са следните. Трябва да се съсредоточите върху законодателни решения за програмите и най-вече решения, свързани с възможно най-голямата простота на прилагането на програмите. Трябва всяка програма да може ефективно да може да бъде приложена още през първата година. Нещо, което е особено трудно, когато има споделено управление на програмите много неща зависят от начина по който се регламентират нещ... ни нещата от правова гледна точка, не дали нещата са по-прости или по-сложни. И ако целта ни е бюджетите да са съсредоточени върху постигане на резултати, тогава може би е добре да се простят програмите и в националното право, и на европейско равнище, за да може да има възможност да се върви напред. или иначе решенията ви трябва да вземат всичко това предвид, когато се говори и за продължителност. Добре, е, сега въпросите на членовете на парламентарната комисия, господин Депре. Благодаря, господин председател. Внимателно изслушах казаното от представителя на комисията. Мисля, че той направи една изключително обективна презентация аз бих подкрепил по-скоро предложение за 5 годишна рамка, защото нещата толкова се променят, толкова приоритети се променят, че просто трябва да можем да се приспособим към това. Може би пък от друга страна не е необходимо да се наглася само продължителността на рамката. Може просто да вкараме повече гъвкавост в бюджета. Защото сега се работи с твърде фиксирани средства и за 150 милиарда имаме възможност за гъвкавост за 500 милион или а, максимум 1 милиард. Това просто е подигравка. Това не е достатъчно гъвкавост. Всяка година просто можем да имаме малко по-голям марш и гъвкавост между бюджетните пера. Ето да кажем. По-настоящем имаме сериозни проблеми във връзка с иммиграцията, беженците и прочие. Добре, това е спешна ситуация и можем да действаме със средства за спешни ситуации, само че вече използвахме целия марш за гъвкавост. От тук нататък трябва да си дадем възможност за бъдеще да се резервират маршове за определени рубрики, така че те да могат да бъдат прехвърлени в други а, раздели и да могат да се използват за други приоритети, там където е необходимо. И така, това е начин да се работи чрез мажовете и гъвкавостта, а не само чрез продължителността. Благодаря, господин Марага. Благодаря. Искам да подкрепя казаното от господин Дюпре. Трябва да помислим за това, въпреки сложността, въпреки трудностите, въпреки а, разсъжденията за ползите и разходите, въпреки всичко това, трябва да направим така, че многогодишната финансова рамка да функционира. В момента всички виждаме трудностите. Много трудно е да управляваме многогодишната финансова рамка и то виждаме тези трудности само след две години. Тоест, ние трябва да сме гъвкави, трябва да, да сме креативни. Това е така, но трудностите са прекалено големи. Освен това, ако трябва всеки 5 години да преработваме многогодишната финансова рамка, това ще доведе до огромни разходи и несигурност, така че и това не е изход. Затова не искам да правя нещата по-сложни, отколкото са. Но мисля, че презентацията беше много балансирана, но една комбинация 5 плюс 5 би било, може би, най-доброто решение. Като имаме предвид и непрекъсна нужда от адаптация, може би правното основание трябва да има една перспектива от 10 години. Да, политиката се променя, но основата – си остава една и съща. Основната, правът, правното, правните основания са по-стабилни от промените в политиката. Независимо какво решение ще вземем днес, едно от заключенията би трябвало да бъде как да, да осъществим преработването на сегашната финансова рамка. Бе вече казано, че този мандат няма да приема многогодишна финансова рамка. Това има и директни последствия за мен. Но 7 години, 7 години, ако ги намалим на 5 години или ако преминем към опцията 5 плюс 5, това е един доста сложен въпрос. Може би най-добре е тази процедура да се удължи и до 2023 година да вградим повече гъвкавост. А след 23 година да започнем с рамка 5 плюс 5. Това би било една добра основа за стабилност и, ред, и редовност. Благодаря за гъвкавостта. По смисъла на договора имаме един срок от 5 години, но аргументът 5 години дава достатъчна гъвкавост, по-добра гъвкавост от 7 години или 10 години, мисля, че този аргумент е доста неточен. Ето, ако имаме срок от 2 или 3 години, може да сме още по-гъвкави. Мисля, че пете години са зададени с цел да имаме една предвидимост. Имахме една стратегия преди съставянето на многогодишната финансова рамка. Имахме стратегията 2020 и на тази стратегия искахме да стъпим, когато изготвяхме многогодишната финансова рамка. За това заложихме крайен срок на многогодишната финансова рамка 2020 година. Целта на стратегията 2020 беше да има съответствие с финансовата рамка. А ние говорим за ли, нашата легитимност и това е един много силен аргумент. Аргумент в полза на петте години. Съветът няма мандат няма мандат от 5 години. Така че това е един аргумент, който може да бъде и доста лесно оборен. Въпросът за легитимността и обвързването и с 5, годишния срок, този аргумент не е много силен. Сега за правилата. Как може да управляваме един бюджет за 5 години? Ето 2014-2020 година. Ами имаме оперативни програми, които не са започнали още за този отчетен период, а вече пишем годината 2016. Така че трябва да помислим как ще се разгърнат оперативните програми. И след това въпроса за излишъка, въпроса за санкциите. Е, всички те имат отражение върху бюджета. Как ще ги третираме тези въпроси следващата година? Забавянето при плащанията, това е също голям въпрос. Thank you. Um, I would like to quote uh, Mr. Благодаря. Искам да цитирам господин Олбрехт, който каза, че той все още смила посланието на комисията. Правете каквото искате, но няма да излезете от тази ситуация. Наистина, трябва да се опитаме да помислим как да не попадаме в този капан. Ако сравним 5-те години с 7-те години, то 7 годишното планиране – бе използвано само от Нихита Хрущов от 55 до 65 година и то не се оказа ефекасно. И то не поради липса на гъвкавост. Имаше други фактори, естествено, но Сталин и Брежнев също искаха гъвкавост, като заставаха като казваха, че петилетката може да се наглас, на, намали на, на 4 или 3 години да се съкрати. Така че и, и двете концепции бяха доста плашещи. Въпреки че аз разбирам важността на стратегическото плащане и че добри проекти могат да бъдат прекъснати поради политически промени, които могат да се получат, да, да се появят през 2020 година след изборите, никога обаче човек не знае. Въпреки това, от, от наша гледна точка, от гледната точка на парламента, е, искам да напомня, че ако цикълът от 5 години трябва да поощри гъвкавостта и приоритизирането на важните цели, то аз не виждам другите опции да, да съществуват. Това е най-силният аргумент за мен като депутат. Съгласен съм с колегата до мен. Не би трябвало да е, мислим за модела 5 плюс 2. По-скоро трябва да И, и не трябва да допускаме намаляване на демократичната легитимност. Ако погледнем обаче сега нашето влияние върху многогодишната финансова рамка, нямаме голямо влияние върху нея. Нещата изглеждат доста трудни. Благодаря, не виждам повече колеги, които да искат да се изкажат. Наистина, това е много щекотлива тема. Ние сме комисията по бюджети и обсъждаме бюджета на Европейския съюз, но този бюджет е внедрен в една многогодишна финансова рамка и ние сме полупарализирани. Ние не може да кажем нищо за седемте години. Бе вече казано, годишната ни работа се съсредоточава върху това да проверяваме траншовете. 80% от управлението на бюджета е в прерогативите на държавите членки и те получават това, което смятат, че, че им се полага, а нашите, нашето влияние е много ограничено. Ние все говорим, когато отмине кризата, когато премине голямото напрежение, но в крайна сметка това не се случва. Трябва да боравим с един бюджет, който се разпада пред очите ни. Много е трудно това. Много е трудно да се управлява един такъв бюджет. Казваме, добре, трябва ни един доверителен фонд, за да може да преодолеем трудностите в бюджетната сфера. Казваме на държавите членки трябва да платите нещо в този фонд, но не се придвижваме от, от е, това място. Бесилни сме. Виждаме това по отношение на бежанците, тяхното разпределение. Виждаме това в, в, по отношение на границите, на граничните контроли. Как сега да направим бюджета така, че да може той да стане средство за упражняване на власт. Европа трябва да се обърне към европейците. Експертите на комисията трябва да са много креативни. 5 е, или 7 години. Това е много трудно, много бавно се случват нещата в такъв времеви график. Това е удобно за плащанията, но истински промени не се получават. Освен това, имаме и йо-йо ефекта. Имаме тези неплатени сметки, тези огромни забавяния. Не зная кое е оптималният вариант, но мисля, че изпълнението на бюджета и годишните корекции, това са все неща, които надхвърлят нашите усилия. Господин директор, искате ли да отговорите на въпросите, които ви бяха зададени? Благодаря. Нямаше много допълнителни въпроси, така че нека да подчертая следното. В духа на дискусията, в духа на изказването, че независимо каквото се каже, трябва то да съответства на другите елементи. Ако решите, ако се споразумеете за седемте години, въпроса за гъвкавостта става все по- важен и това беше нещо от миналата дискус... Е, дискусия. Има иновации в сегашната многогодишна финансова рамка, иновации, които дойдоха от парламента, именно маржа за задължение и маржа за е, специални ситуации, за непредвидени ситуации. Тук има възможност за гъвкавост. Сега маржа е именно изходната точка за гъвкавостта. Освен ако не решите да да заличите това, по което се, споразумя, се, се споразумяхте неотдавна. Въпросът допила обаче до праговете. Праговете са резултат от много трудни преговори между съвета и държавите членки. Програмираните суми са заложени в законодателни актове, които е, вие сътворявате, така че има възможност по-големи, от по за по-големи маржове в рамките на мулти на многогодишната финансова рамка и с тези маржове, тези маржове могат, могат да бъдат използвани в рамките на многогодишната финансова рамка. Много е ценно, според мен, е да се знае, че тази рамка не съществува в вакуум, тя е много важен инструмент за поощряване на постигането на целите Европа 2020. Така че въпросът е до каква степен и кога Европейският съюз ще дефинира своята економическа стратегия за бъдещето и как по най-добрия начин многогодишната финансова рамка може да подкрепи тази бъдеща концепция за развитието на Европейския съюз. Като не пром... Ако не променяме правилата на програмите, прилагането започва да става по-гладко, по-рутинно, но същото време това означава, че процесът на учене, на преориентиране на програмите, на по-доброто управление, което е всъщност и при, е, е причината за промяната на правилата, този процес ще бъде оставен на отстрани ще бъде загърбен в името на по гъвка на по- по-доброто прилагане. Това е избор, който законодателят трябва да направи. Малко съм загрижен, че ако имате 5 години, 5 години, 5 години, може да се получи тенденция да се, да се прилагат едни и същи програми ще имаме хоризонт 20, хоризонт 30, хоризонт 35, защото има много малко време да се преосмисли а, прилагането и съдържанието на програмите. Но аз съм сигурен, вие сте взели предвид всички тези аспекти. Председателят благодаря. Сега преминаваме към заключенията. Госпожа Тома, Тома вече беше взела думата. Господин Албрехт има думата сега. Благодаря. А, всеки път, когато дискутираме тези въпроси, винаги говорим за преразглеждането на многогодишната финансова рамка и винаги се питаме за какво ни е това преразглеждане. Винаги при тези преосмисления, при този преглед, говорим за това, че в крайна сметка този преглед е необходим. Но защо е необходим? Той е необходим, защото не всичко според нас е наред. Не всичко отговаря на сегашната ситуация. Говорихме за Хоризонт 2020. Въпросът е дали... Е, отговорът на въпроса е, че е, Хоризонт 2020 е доста успешна програма. Добре, но тогава за какво ни е преразглеждането? Имаме обаче един друг въпрос. Хоризонт 2020 и FC. дали е, нещата функционират по-добре, отколкото преди? Имаме ли допълняемостта или я нямаме? Дали имаме нужда от двете програми за бъдеще и това е просто, това беше въпроса на Жозе за допълняемостта. Това е истинския въпрос. Отговорът е, че по принцип имаме успех, имаме напредък. Виждаме нещата вървят добре. Виждаме обаче, че сме още в началото и чакаме повече информация, повече резултати от комисията. Добре, е, информацията имаме напредък. Добре, но въпросът за допълняемостта си остава. Въпросът дали имаме напредък, дали ситуацията в момента е по-добра, отколкото преди, този въпрос си остава. На следващо място е инструмента за свързване на Европа. Моят въпрос тук е, имаме ли нужда от парите в Кохезионния фонд и е, парите определени за кохезионната политика. Няма ли да, да е по-добре да имаме само инструмента за свързване на Европа? Защото средствата бяха разпределени от към агенциите. Ако нещата в, в момента вървят по-добре, то тогава нямаме нужда от кохезионна политика. Нека всичко се управлява от агенциите. Трябва ли да променим някои неща в е, механизма за свързване на Европа? Или трябва пък да преосмислим кохезионната политика? Това е ситуацията в момента. Е, знаем как започна всичко, защото идеята за инструмента за свързване на Европа беше предхождаща идеята за Евси. Какво, от какво имаме нужда? Имаме ли нужда от ЕФСИ или от инструмента за свързане на Европа? Това е моето послание. Ние не искаме да търсим грешки. Ние не искаме да търсим слабости. Не. Ние и, и се отнесеме към въпроса много сериозно. Нека да видим какво може да правим следващите години и какво да променим в последствие. Това е важното. И сега за време, траенето на МФР. Не може просто да говорим за време траенето. Това не е дебатът. Не става дума за 5 години или 7 години. Въпросът е за нагласване, нагласяне и напасване на всички елементи. Не може да говорим за срока, без да говорим за упростяването, за прилагането, за гъвкавостта. Защото в противен случай попадаме в капана. Ако влезем в битка 5 е, години против 7 години, това е капан. Това е и същинския капан. Затова не би трябвало да опростяваме дебата. Това са моите заключения. Благодаря. Благодаря на двамата са докладчици. Това беше срещата на втората група за обсъждане на многогодишната финансова рамка. Благодаря много за този изключително интересен дебат, който ще ни помогне в подготовката на многогодишната финансова рамка. Целта е да я подготвим с оглед и на евентуалната многогодишна финансова рамка, започваща от 2021 година. Благодаря много. Сега давам думата на Янскиер докладчик за бюджета за 2017 година. Dankeschön, Herr Präsident. Благодаря, господин председател. И от моя страна към колегите отправям благопожелания за новата календарна година. Честита нова година! Желая ви здраве и политически успехи в, по смисъла на европейската идея много неща се случват на нашия континент, много поводи имаме за благопожелание. Още сме в началото на 2016 година, вече се занимаваме обаче с подготовката на за бюджетната година 2017. Насоките, които ще представя, представят идеите, по които ще се движим в Европейския парламент за бюджета. Моето основно послание е, че трябва да сме единни. Като основен докладчик искам да поканя колегите да представят идеите си за отделните директиви, да ги обсъдим и да и да може да стигнем до консенсус, така че да се обединим около една концепция за бюджета – и това го казвам към всички политически групи, защото едно нещо научихме. Когато успеем да сме единни, може да застъпим своята позиция като парламент по-силно пред другите институции. Е, никой не може да погледне в бъдещето, това е така, но ясно е, че през 2016 година кризите няма да свършат. Затова трябва да помислим за тези кризи, когато правим бюджета за 2017 година. Е, кризата с безнаженците ще продължи да ни занимава. Хубавото е, че за 2016 година економиката започва полека-лека да се възстановява, но трябва да вземем предвид и политическата ситуация. Едно от нещата е средносрочния преглед на многогодишната финансова рамка и отраженията за 2017 година, ако комисията представи своите предложения, нашата политическа дискусия ще отразя тези предложения и едно от важните неща тук това ще бъде че тази многогодишна финансова рамка, която, е в, която имаме в момента, е абсолютно не отговаря на, на реалността. Имаме праговите стойности за двете години тези прагови стойности са надвижени и това е оправдано. Въпросът е обаче какво да правим с специалните инструменти. Е, инструменти, които са извън многогодишната финансова рамка. Те дали трябва да останат извън многогодишната финансова рамка. Сега за EFSI. 8 милиарда гаранции. От тях обаче имаме 3,8 милиарда. Те са мобилизирани. Тоест, все още ще ни трябват пари от европейския бюджет, за да може да подсигурим цялата сума от е, гаранции. Е, как ще го направим? Имам едно предложение за вас. Мисля, че е разумно насоките за бюджета да се обвържат с економическите доклади от комисията – докладите, които ще бъдат изготвени за следващата година и, и следващите економически доклади. Имаме, например, прогнозата за 2015 година. Имаме първия доклад за растежа на комисията за 2016 година. Мисля, че, че тези економически доклади трябва да се обвържат с европейския семестър и с насоките, насоките за бюджета. Това, според мен, ще доведе до европейска добавена стойност. И тази допълнителна добавена стойност може, може именно с нея да аргументираме нашите насоки за бюджета пред другите институции. Сега винаги има политически елементи при, в нашата дейност. А, аз в такъв смисъл правя до някъде и препоръки за отделните страни по отношение на бюджета. Не бива тези препоръки да се политизират. Те по-скоро трябва да си останат чисто бюджетни. Очакваме от комисията определена економическа бюро, е, прогноза, прогноза за растежа, за заетостта. Мисля, че тези прогнози трябва да бъдат обсъждани от нас. И в рамките на тези обсъждания да се обединим около определени приоритети. За тази година казахме, че приоритет трябва да е инициативата за младеща, за младежката заетост. Върху тази младежка заетост трябва да работим. Тук има обаче техническа грешка. В насоките се казва се говори за нашето предложение на общото споразумение, което бе постигнато в рамките на тристранните срещи. А, текстът всъщност това е техническа грешка. Съжалявам, тя ще се оправи. Следващ приоритет – борбата срещу бедността особено детската бедност. На следващо място, ситуацията с плащанията е много деликатна. Ще говорим през пролета за развитието на този въпрос и то преди проекта на комисията за прогноза. Аз с интерес очаквам как ще реагира съвета защото съвета също трябва да излезе със своя прогноза, а именно как се развиват плащанията. Миналата година аз бях много оплашен да видя, че преди да беше изсъхнало мастилото от нашето споразумение, съветът продължи да прави съкръщение в бюджета без да вземе предвид забавенията на плащанията. Тази ситуация ще отцвети естествено и политическото развитие. И това политическо развитие трябва много зорко да следим. През 2017 година кохезионните програми всички ще бъдат а, в процес на прилагане, така че плащанията към държавите членки ще потекат. Това ще е контраст към, по отношение на ситуацията с доверителния фонд. Държавите членки много бързо аргументират, когато става дума за финансирането на доверителните фондове от европейския бюджет. Имаме два доверителни фонда за Сирия и за Северна Африка. Не може обаче да кажем, че държавите и членки подкрепят чисто сърдечно тези фондове, а сега а към това се прибавя, прибавят и средствата за Турция. Политически решението е взето, но средствата въпреки това липсват. Аз не смятам, че ще може да решим всички проблеми, които изборих, изброих с бюджета 2016 година. Имам още няколко забележки. Мисля, че до някъде е арогантно, когато чета в медиите колко висок е бюджетът на Европейския съюз. Ние обаче до момента не сме говорили за средствата за Турция, а в медиите вече се казва, че че са абсолютно обещани вече 1 милиард, даже 3 милиарда от европейския бюджет – тези пари се казва, че ще дойдат от европейския бюджет. Не мисля, че такива а, послания в медиите са радостни. В рамките на следващата бюджетна процедура ще трябва да помислим и за предложенията на госпожа Георгиева, а именно предложенията а, върху предложенията за концентриране върху резултатите. Имаме ли вече подготвителни действия? В този смисъл за мен е важно да се каже, че 80% от средствата се разходват в рамките на споделеното управление. Тоест, тук е важно да видим какви са грешките, и какви са резултатите, с какви проекти се подкрепят, какви резултати произвеждат тези проекти. Защото наистина за нас резултатите са важни. И така може да видим до каква степен наистина бюджетът на Европейския съюз е ориентиран към резултатите. Тук е, очакваме грешките да са малко. Това са по принцип моите размишления, когато изготвях насоките на бюджета за 2017 година. Благодаря на асистентите си, благодаря и за сътрудниците на политическата група, благодаря на администраторите, на комисията. С интерес очаквам сегашния дебат. И до тук спирам. Моля, имате думата. Благодаря много за това, че представихте основните очертания на бюджета за 2017 година според е, вашата визия? Ако се намират средства за Турция, трябва да могат да бъдат намерени средства и за Йордания, и за Либан. Това е ясно. Сега, нека да дадем средства на е, думата на колегите, които искат да направят коментари. Chairman, uh, I would just want to start by... Uh, Благодаря, председателя.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 sichtbar werden weil das natürlich auch für uns die Möglichkeit gibt Защото това ни дава възможността да сме по-гъвкави. Ако съветът не го иска, то тогава няма да има гъвкавост, няма да може да удовлетворим изискванията и исканията и тогава ще трябва да видим как да се справим с проблемите по друг начин. Merci, Господин Марагал. Ем... Yo creo que no, no es preciso ahora.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 Monsieur le Président, merci. Благодаря, господин euh, euh, Благодаря, господин председател. Позволете ми да направя няколко коментара. Първо. Обсъждането на бюджета за 2017 година е изключително политическо по своя характер обсъждане, защото сега, в началото на 2016 година, започваме да си задаваме въпроси а, за самото бъдеще на Европейския съюз. Виждаме какви са ограниченията на бюджетната рамка, която очевидно не ни дава достатъчно добри възможности да реагираме там, където има потребности. Искам да поздравя докладчика за положения труд, който ясно показва до каква степен е необходимо да се създадат възможности за справяне с кризата с мигрантите. Европейския парламент е изиграл добра роля. Казахте вие да, това е така, но въпреки това не беше постигнато достатъчно. Много добре знаете какво е положението в Гърция в момента. Знаете колко слаба е бюджетната подкрепа за Гърция в момента, въпреки извънредните обстоятелства там. Същевременно, Европейския съвет успява да намери 3 милиарда евро за Турция. Доста странна е тази съпоставка, не намирате ли? Втория ми коментар. Виждаме ситуация, в която се поставят под въпрос основни права, гарантирани на гражданите на Европейския съюз И това може да доведе до разпадане на Европа. Има определени макроекономически условия, които са свързани с дълга, с дефицита и с структурния дефицит. Знаете какви са мерките, свързани с дефицита. Аз настоявам да се премина към механизъм на сан... действителни санкции към държавите, които не признават основните права. Третия ми коментар. Във връзка с борбата срещу без... бедността и във връзка с безработицата – беше спряна една програма, която беше изключително а, добра. Също времено през 2015 година една важна, една голяма част от кредитите, а, предоставени в Европейския съюз за помощ за най-уязвимите – не бяха отпуснати в държавите членки. Имаме програми, а пък има средства за борба срещу бедността, които се прехвърлят. И още нещо. За Кохезионните програми. Действително през 2017 година ще започнат плащанията, защото се намираме на средата на пъти и за пореден път ще видим проблем с непокритите плащания, който ще бъде още по-голям, отколкото този, който видяхме миналата година. Защо? Защото с такива проблеми изглежда, че нямаме нито а, средствата, нито необходимата амбиция. Благодаря, господин председател. Благодаря на нашия докладчик, който даде много интересни идеи, които можем а, през идните месеци да разискваме. Искам да засегна два основни момента, които вече бяха засегнати и от докладчика, и от колегите. Смятам, че трябва да се съсредоточим върху тях. Първо, това. Две години сме тук от моята група и постоянно настоявам да се говори за този въпрос. Малко късно се задействаха и комисията и съвета. Идната година проблем ще бъде още по-голям. Пентагонът е решил да засили бомбардировките в Либия. Така че бежанците от тези бомбардировки едва ли ще отидат в САЩ. Най-вероятно ще дойдат в Италия или ще се опитат да влязат в Европейския съюз. Така че трябва да се заемем с това спешно положение. Сега преговорите с съвета. Според мен нещата тръгват зле, каза го и колегата от ГУЕ. Държавите членки много лесно се разбират, квази, да дадат 3 милиарда на Турция. В същото време ние с кански мъки успяваме да ги накарам да ни пуснат някой друг цент, за да се реши проблема. Трябва да се насочим към важни неща. Чисто финансово има държави, които извлякаха голяма полза от Шенген. На държави, които благодарение на Шенген успяха да избутат границата по-навън и вече нямат граница, нямат разходи за опазване на граници. Това са държави, които са се възползвали, ако щете, чисто парично от 95-та до сега. Те нямат граници и съответно нямат разходи за това. И днес трябва да поемат тази отговорност. Ако Европа Европа е солидарна, макар че аз имам вестни съмнения дали е солидарна, да тези държави трябва да помислят за тези разходи, които са изнесени в чужбина вече. Едва ли не, т.е. други държави. Frontex като институция е от 2005 само. 10 години дупка, празнина, нищо не се е случило. Е, днеска Frontex е, какво няма достатъчно средства да управлява проблема, защото 10 години нищо не се е правило. Според мен е, това е основният проблем и голямата част от работата ни и дискусиите ни ще бъде в тази посока. Нещо изключително важно, а, за да говорим по този въпрос, средствата за Турция. Надявам се нашата комисия Европейския парламент да изиграят особено важна роля в тази дискусия Господин Благодаря, госпожо председател. И аз искам да благодаря на господин Гайер за този доклад. Аз съм абсолютно на неговото мнение. Всъщност, е, това е арогантно поведение е, спрямо нас, когато съветът взема решение за бюджета без да ни попита преди това. При тази възможност искам и да попитам какво се случи с едно мое предложение, а именно аз исках да опростим бюджетната процедура. Смятам, че имаме един абсолютно излишен възел, който направихме, т.е съветът и парламентът да взимат решения по бюджета и за съжаление почти всички мои колеги разбират под гъвкавост по-висок бю бюджет. Всеки от нас иска повече пари, но аз се питам откъде ще дойдат тези пари. Е, чух един много, едно много интересно предложение преди малко от господин Манка, а именно, че Европейската Централна банка имат достатъчно пари, т.е. те печатат пари. Но ако така започнем да финансираме нашия бюджет, то това просто ще ни доведе до голяма катастрофа. Не може просто да се печатат пари и да сме щастливи, че ги имаме. Така че трябва да проведем и тази дискусия, дискусията за многогодишната финансова рамка, а именно какви възможности имаме от бюджетна гледна точка. Или ще се борим всяка година за увеличаване на бюджета, или пък ще имаме възможността да кажем, добре, държавите членки, които плащат вноски в бюджета, те се представят в, представляват в съвета, т.е. съветът взима решение за бюджета и с него преговаряме. Но какво се получава? Преговорите траят месеци и съветът изобщо не се придвижва в наша посока. Нашата позиция трябва да стане по-силна. Ние трябва да усилим нашата аргументация с това как се разходват средствата. Върху това трябва да заложим. И още нещо на господин Цани. Подкрепям господин Цани. Наистина. Договорът, Шенгенският договор, има една грешка. А именно, бе забравено, че тези страни, които поемат огромната тежест в рамките на Шенген, те, те трябва да получат финансова е, подкрепа. Те осигуряват нашите граници, а не получават нищо. Ето, в Германия също не се говори за тези разходи. Благодаря. Али. Господин Али. Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, господин Гейер, нека първо да ви благодаря за подробния доклад за насоките за бюджет за 2017 година. Бе направен подробен анализ на реалната економика и на геополитическото положение в Европейския съюз и около Европейския съюз. Бяха направени и предложения са приоритетите за Европейския съюз през следващата година? Различно е а, съдържанието на този документ от а, онова на съответния документ от миналата година, но това, разбира се, се дължи и на различното положение. Имаме своите очаквания за економически растеж в Европа – който може да бъде и от проблемите в развиващия се свят и от геополитическите напрежения. Кризата с беженците, която не намалява, се отразява също отрицателно на нашите очаквания. И тук бих искал да отворя една скоба. Много колеги споменаха средства, които бяха включени в механизма за сътрудничество, а именно онези 3 милиарда евро. Но трябва да се уточни, че 500 милиарда, 500 милиона, само 500 милиона са от бюджета за 2016. Останалите 2,5 е, милиарда са от държавите членки, т.е. това е решение на съвета ако искаме да работим по въпроса за кризата е, с, с е, а, мигрантите, трябва да а, е, се намерят средства, иначе няма как да се преодолее тази криза. Аз съм гражданин на държава, която се намира на външната граница на Европейския съюз. Има страни, които са част от Шенген и страни, които не са част от Шенген. Ние не сме и въпреки това изпълняваме своите ангажименти. И го правим добре. Когато говорим за външната граница, можем да говорим само за външната шенгенска граница обаче. Така изглежда поне от тукашните коментари. Но това не е допустимо. Смятам, че трябва да се говори и за общата външна граница на Европейския съюз, защото иначе няма как да се защити и шенгенското пространство. Още нещо. Приложението на бюджета за 2017 година и неговата подготовка съвпада с средносрочния преглед на многогодишната финансова рамка 2014-2020 година. В насоките за предходния бюджет определихме приоритети, които имаха за цел да водят Европейския съюз към економическо развитие и увеличение на заедостта. За съжаление, сега положението не е особено обещаващо. и настояваме да има по-добре балансирана економическа политика. Кризите продължават, очаква се отрицателно въздействие върху Европейския съюз и за това смятам, че трябва да се очертаят определени приоритети. И да се преразгледат приоритетите, определени за бюджета дори за 2016 година. Защото мисля, че приоритетите, определени миналата година, вече няма как да се изпълнят в рамките само на една година. Говорим за процеси, които ще отнемат повече време. Тези няколко приоритета могат да се отразят положително не само на гражданите, но и на бизнеса и да допринесат за привличане на инвестиции от чужбина. Трябва да се насречи економически растеж, заетостта и духа на населението в Европейския съюз. Благодаря. Merci, monsieur Dernier... Благодаря, господин Таран. Последен оратор в този списък. Благодаря. За мен винаги е удоволствие да бъда последния, който се изказва. Благодаря много. Благодаря на господин Гайер, както беше казано вече от господин Марагал. Срещата в Париж за промените в климата беше взета предвид в точка 18. Както знаете, обаче трябва да се направи компромис между законодателите. Така че, ако ми позволите, бих предложил позицията на парламента да стане малко по-амбициозна по няколко от тези елемента – защото иначе нашите принципно отлични идеи няма да бъдат прияти а, в степента, в която е необходимо при преговорите в съвет. Това е едно. След това. милиарда евро се инвестират а, в Турция във връзка с беженците. Тези 3,5 милиарда по-скоро трябва да отидат за кюртска независимост в северо Сирия и северните иракски територии и за убеждаване на Анкара да предостави повече автономия в е, югоизточна Турция, нещо, което ще допринесе повече за мир в Близкия изток, отколкото настоящите усилия да се плати на турските власти да направят границите по-малко пропускливи към Гърция. Тема, която ще се обсъди в Комисията по външни работи. Добре, с това приключваме изказванията във връзка с отличния доклад на нашия колега господин Кайер. Ясно, че подготовката за бюджета за 2017 година ще бъде сериозна задача. Що се отнася до 3 милиарда за Турция, ще обсъдим и тази тема. Добре да се осъдоми също така какво ще е необходимо и за Ливан, и за Йордания. Нещо, което ще се отрази и на бюджета на 2000, за 2016 и на този за 2017 година. Часът напредва но говорим за доста важни теми. Има ли желание комисията да направи коментар? Благодаря, господин председател. Само да отговоря на няколко въпроса, които бяха повдигнати. Първо, нека да припомня, че предложението на Турция не е насочено към Предложението на комисията не е за средства за Турция, а за средства за беженците, които по-настоящем се намират в Турция. Т.е. да се даде възможност да се помогне на тези беженци там на място и да се помогне на общностите, които приютяват тези беженци. Това е целта. Т.е. да се спре притока на беженци които се предвиждат, предвижват към европейските граници. Тоест това не е помощ за Турция, това е помощ за беженците, които се намират в Турция в момента. На второ място. Предложението на комисията беше следното. 500 милиона да дойдат от бюджет на Европейския съюз и 2,5 милиарда от вноски на държавите членки. В съвета обаче пропорцията се измести. Една трета следва да се финансират от европейския бюджет и 2 милиарда от държавите членки. Все още договорката не е формализирана, но като цяло има съгласие. И може да се разчита на тези два допълнителни милиарда евро. За допълнителния приток на, на мигранти. Още нещо. За увеличаването на непокритите плащания. Тук искам да ви обърна внимание, че в резултатите на края на 2015 година имаме следното. Непокритите плащания са доста по-низки, отколкото се предполагаше, че ще бъдат. По функция 1b сме изготвили документ с анализ – и се предполага към края на 2016 година да няма проблемни и непокрити плащания. И това може да се е, очаква и за 2017 година и така. Особеното положение, през което преминахме през предходните години, а именно неналичността на съответните бюджетни кредити, е преодоляно благодарение на парламента, който успя да убеди съвета да авторизира съответните кредити. Що се отнесе до въпрос на господин Манка за инициативата на заетост сред младите, резултатите на оценката за тази инициатива – ще бъдат направени и е, представени през пролетта. Така че да могат да бъдат взети и предвиди и при преразглеждането на финансовата рамка и при подготовката на бюджета за 2017 година. Ако съм пропуснал други важни въпроси, се извинявам. Благодаря, господин председател. Господин Фернандеш, съвсем накратко, имаме един въпрос. Трите милиарда за Турция ще се отразят на 2016 година. Това, което вие казвате за случващото се в съвета е от, от бюджета на съвета, извинете, на Европейския съюз за 2016 година да се вземат 1 милиард. Къде ще бъдат намерени тези средства? Да, действително, предложението на комисията беше 500 милиона, от които 2000, о, извинете, които 250 милиона от бюджета за 2016 година. Обаче в съвета бе направено друго предложение за разделяне на средствата. По-настоящем няма как да се види какво става с бюджета за 2016 година. В момента, в който се предложи бюджета за 2017 година, ще се види кои елементи могат да бъдат финансирани предварително, включително и във връзка с инструментите за гъвкавост в многогодишната финансова рамка. И така, има ангажимент да се намерят тези средства и комисията ще разгледа всички възможности тези средства да бъдат е, намерени и е, ще уточни това по-конкретно по-нататък. Съвсем накратко, господин Депре. В Давос господин Тимерман се е обявил, че комисията ще обсъди въвеждането на структура, подобна на плана Юнкер, в полза на Близкия изток. Това е нещо, което чета в момента. Ще се искат средства за гаранция. За този нов план Юнкер. Може би господин Гайер трябва да бъде информиран за това. Председателят. Това е балканизация на бюджета, фрагментация, разпадане. Освен това ще трябва средства, за Йордания и за Ливан. Представители на комисията. Няма как да коментирам казаното от съместник председателя на Европейската комисия. За останалите държави ще има конференция в Лондон, на която се цели да се набрат средства. Ще бъде домакинствена от Великобритания на заедно сътрудничество с Швеция и Германия. Целта е да се е, съберат възможно най-големи е, ангажименти е, за средства за Сирия, както и за Ливан и Йордания, за да се увеличат средствата от Ковейтската конференция поне двойно. Това е амбицията. Тогава Европейския съюз предложи 500 милиона, а сега се предполага това да е 1 милиард за период от две години. Комисията разглежда възможността това да стане чрез инструментите, предвидени за региона и да се види има ли други инструменти, които могат да бъдат използвани. А за 2017 година се очаква да се види каква е наличността под тавана. Има марш в настоящото финансово програмиране, но също така не е изключено да са необходими други източници. Е, хуманитарната помощ също ще и, играе важна роля. Това е, е всичко, което мога да кажа на този етап. Благодаря. С това приключваме дебата. Господин Гайер, Получихте поздравления и насърчения за работата си. Ще имаме възможност да работим пред водачите. Изключително любезно приеха с 15 минути да удължат а, работата си. И така, като докладчик за Европейското полугодие ще е, ви представя един съвсем кратък текст с пет предложения. Първо, е, е, съжаляваме, че парламентът не е включен по-пряко в Европейското полугодие, защото това често се договаря само между държавите членки, а пък има необходимост в Европейски парламент да има политически дебат по темата. На второ място – Подчертавам, че няма европейска економическа политика, а само допълнение към националните економически политики. Европейски бюджет трябва да може да помага за реакция на економическото положение. Има две или три цели от бюджета за растеж за 2016 година, благодарение и на Фонда за структурни инвестиции. Европейския бюджет може да помогне и там, където има прекомерна задлъжнялост, казвам аз, особено там, където съответната държава е изключително затруднена. Тук е ясно, че е, има предположение като това в Гърция. И трябва да има мерки за борба срещу асиметричните шокове и с механизма за стабилност да се постигне съвместяване на бюджетната и на паричната политика в Европейския съюз и да има ясен политически микс. Така както това се прави в Съединените щати, за да се стимулира економически растеж и заетостта. Кой иска да се изкаже? Да, за слово. Ваше навърхи, само време във велике... Благодаря. Аз предла... подкрепям вашите предложения, но имам няколко коментара. Подкрепям интеграцията на еврозоната. Особено фискалния съюз. Но как да го постигнем? Говорим за, говорим за специален бюджет за еврозоната. Това може да се говори, но шекотлив въпрос е е, въпросът за Екофин. Екофин предлага макроекономически финансови инструменти, които да, да противодействат на шоковете, на финансовите шокове. Добре, това може би може да се направи, например, е, чрез повишена заетост в Европа или пък чрез антициклични финансови инструменти. Въпросът сега е дали европейския механизъм за стабилизация. Моля ви, нямаме много време. Колегите искат да коментират. Има проект на съвместната економисия заедно с Комисията по економически въпроси и там ще се говори точно за бюджет за еврозоната. Извинявам се, но моля ви, преминете към заключителни коментари. Мадам Вана. Госпожа Веда. Благодаря, господин председател. Интересно е предложението. От името на, зеленето, на зелените виждам много важни неща, например парламентарното участие при вземането на решения, макроекономическите показатели, целите на, 20, на стратегията 2020. Е, ние по принцип сме зад е, доброто финансово управление, но имаме резерви по, по, по отношение на цялостния пакет, на цялостното ам, финансово управление на бюджета и на европейския семестър. Ние искаме да има по-добри, по-голямо -по уточнение за използването на структурните фондове и се застъпваме за социалното измерение. Дешовски. Благодаря. Давам думата на колегата Дешовски за фонда за приспособяване към глобали... глобализацията. Председател, я буду велице стручни, скратил съм свой... Благодаря, господин председател. Съвсем накратко аз съкратих моята реч от 30 на една минута, така че ще се опитам да обобща. Това е първият, първият доклад за Фонда за глобализация тази година. И много се радвам, че съм докладчик, е, защото тук виждаме наистина въздействието на глобализацията върху европейския пазар. Става дума за сектора за производство на стъклени продукти. Това е сектор, който много пострада в последните години. Нека ви дам няколко данни. Има два региона в Белгия, едно и на Мюр, където има особено, особени проблеми. Заявката бе подадена август миналата година и през октомври получихме допълнителна информация. Европейската комисия реши, че заявката отговаря на критериите и предложи сумата от 1 милион и 550 хиляди евро за 2016 година бюджета. Това покриваш 412 хиляди ние проект 412 работника и покрива съответните мерки за тях. Е, предвиждат се проекти. Ако имате необходимост за допълнителна информация, с удоволствие ще ви отговоря. Председателят, не виждам колеги, които да искат да се изкажат, а сега може да представите, може би, и споразумението за Гренландия. Да, аз ще бъда още по-бърз. Що се отнася до, до допълнителния протокол към споразумението за риболов и финансови средства в спогодбата между Европейската общност и Дания и Гренландия, е, мога да кажа, че споразумението приключи своето действие през септември 2015 година, затова това споразумение трябва да бъде подновено. Целта на това споразумение е да се усили сътрудничеството. Ние ще дадем 17 милиона евро през, за следващите 5 години, 13 милиона ще бъдат е, отдадени за достъпа е, до гренландските води и аз е, предлагам и препоръчвам на комисията да подкрепи доклада. Да, наистина казва председателя, това беше много убедително. В такъв случай преминаваме към гласуването. Господин Гайер ще бъде заместен. Das müssen wir jetzt auch sehr schnell machen. Аз също ще бъда много бърз. Ich wollte, ich könnte helfen, aber ich muss erstmal meine Notiz suchen. Нека намеря първо своите бележки. Уважаеми колеги, става дума тук за бюджета 2015 година. Това е предложението за употребата на неупотребените, неабсорбираните средства. Това са 415 милиона 400 хиляди евро. Това са всъщност пари, които не са били абсорбирани за, по програмата за подкрепа на най нощаещите се. Господин Омаджи засегна този проблем, а именно, че а, управляващите органи в държавите членки не са били назовани, не са били определени в държавите членки и заради това средствата не са били абсорбирани. Освен това има неабсорбирани средства в различни области, например екология, предприсъединителна помощ, пилотни проекти за подготвителна помощ. Докладчицата предлага 288 милиона да бъдат преориентирани към програмите за регионално развитие и 127 милиона да бъдат прехвърлени в Европейския регионален фонд. По този начин ще се уравновесят дисбалансите, които се получиха при съкрещението на бюджета от съвета. Благодаря. Благодаря. Ще гласуваме тези два трансфера. Това е начин да се справим с някои плащания, които са непокрити. Моля, проверете дали картите ви са добре инсталирани. Нека да направим проверка на системата за гласуване. Oui.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 за, един въздържал се. Господин Фернандеш, при вас промени няма. Господин Али, заповядайте. Записваме един глас в повече. Dans ça fait 24. Добре, 24 гласа. Господин Депре, заповядайте. Коментар без микрофон. Микро, микро. Сметната палата предлага да се преведат 170 000 евро от член 120 за член 122, за да се финансира пост в интерес на службата. Само мога да кажа, че е скъпо. Oh, Ако няма възражение, можем да кажем, че комисията няма възражение. Госпожа Холмайер, сградния фонд. Es ist schön, wenn man immer... Би било чудесно. Винаги е хубаво, когато 10 минути след края на заседанието човек получава думата. Да. А сега, това досие всъщност е много просто. Имаме договора който е от 2010 година. Ние го одобрихме през 2012 година. Имахме, знаехме, че ще имаме една фаза, не повече от една година, в която траеха ремонтни работи. В този период трябваше всичко да приключи и работата по сградата трябваше да приключи трябваше да бъдат спазени съответните стандарти. Фирмата, за съжаление, не беше готова. От една година този срок беше удължен на две години. Това не бе залегнало в първоначалния договор. Имаше допълнителни разходи. Сега наемът първоначално беше 1,1 милион е, това беше много добър договор. Е, в замяна на тези условия, две години в последствие нямаше да пла... няма да плащаме найем. Но е, тогава ситуацията беше по-различна. В момента не бихме получили такива добри условия. И сега обаче имаме 20 месеца разходи. Говорихме с наемодателя и получихме възможността да платим по-малко с 20% наем. Остават обаче 580 хиляди евро за поддържащи работи, има и разходи за фасадата 200 хиляди. Това а, означава, че в крайна сметка ни трябва 12,5 милиона за целия този период. Трябва да дадем нашето одобрение. Няма други промени. Единствено трябва да вземем предвид тези 20 месеца, които бяха, в които беше удължен строежа. Те трябва да бъдат взети предвид. Господин Депре, господин председател, имам четири страници въпроси, но няма да имам възможност да ги задам. Но ако не приемем а, това преди 30 януари, ще ни струва 25 000 евро на ден. Non, parce que c'est un dossier bizarre, mais, euh... Просто имам въпроси, защото е доста а, странно това предложение. Merci, Madame Almeyer, pour cette euh, présentation. Благодаря, госпожа Халмайер, за уводните думи. Имам въпрос, Моника. А, ние не сме отговорни за това забавяне. Е, wir waren in dem Bau drin und aus dem Grund zahlen wir jetzt weniger Miete. Ние плащаме по-малко найм. Затова, но то не беше санирано и заради това плащаме 20% по-малко наем, но не беше индексирано. Индексацията започва сега с реалното нанасяне в сградата. Освен това, имаме и 5 милиона като гаранция, ако тази сграда в определени моменти ако в, в определени аспекти не отговаря на нашите изисквания. Това е просто допълнителна гаранция. Така че тук имаше една стратегия на допълнително осигуряване. 20% намаляване на найема, това е. освен това, ремонтните работи не бяха на достатъчно на достатъчното ниво, за това а, успяхме да постигнем тези условия. Наемодателят не е възхитен, но това си е договорът. Е Процесът е започнат и няма как да се върне назад. И така. Поименно гласуване, моля гласувайте. Le scrutin est clos. Край на гласуването. е апрове par 18 voix. 18 гласа за, 1 глас против, 5 има въздържали се. Предложението е одобрено. Благодаря ви, колеги. С това приключихме работата си. И, и моля ви да извините председателя, който може би не е проявил достатъчно авторитетност. На 15 феврари ще се видим отново тук. Край на заседанието.